реализацията. Благодаря. Общите разисквания приключиха. Гласуването по доклада ще бъде утре. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно общо разискване по темата за сближаването, различни доклади. Е, доклада на госпожа Дамато, повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия, доклада на господин Сисо, политика на сближаване и научно-изследователските и иновационните стратегии за интелигентна специализация доклада на колегата Искра Михайлова относно европейското териториално сътрудничество, най-добри практики, и новаторски мерки и доклада на госпожа Бресо, стратегия на Европейския съюз за Алпийския регион. Първо давам думата на Роза Дамато, докладчик е, за 4 минути. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на колегите и на докладчиците в Сянка, с които работихме по доклада и приехме в Комисията по регионално развитие. Ние се занимахме с конкурентоспособността на малките и средни предприятия в новата програма за териториално сътрудничество. Е, в Европа съществува е, огромен брой предприятия с служители под 150. 90% е, от брутния вътрешен продукт създавате. Също така, за съжаление, ораторката говори твърде бързо, председателя, трябва да намалите темпото, моля. Два. Средствата за подкрепа на малките и средни предприятия бяха увеличени в сравнение с предишната а, програма. А, но увеличението не е достатъчно, за да посрещнат те трудностите, с които се сблъскват всеки ден. Трябва да направим така, че економическата криза и политиката на и економи, също така и бюрократичната тежест да не ги натоварват твърде много. Все по-трудно става да се инвестира. А, също така обърнахме внимание на обществените поръчки, на това те да бъдат иновативни и прозрачни и да спазват европейските процедури за обществени и а, за обществени поръчки. Е, искам да помоля комисията и страните членки е, да направят нещо за намаляване забавянето на е, плащанията. Не можем да допуснем нашите малки и средни предприятия да бъдат обезкуражени и да не участват в програмите за финансиране, тъй като нямат доверие. Моля, опитайте да говорите по-бавно, моля председателя. умолявам ви още веднъж да намалите темпото. Не на всички езици може да се говори толкова бързо, колкото на италиански. Господин Капуто също говори много бързо. Може би на италиански е обичайно да се говори толкова бързо, просто трябва да се а, а, превежда. Много ви моля, по-бавно. трябва да бъдем внимателни. Призовавам комисията да бъде внимател, да направи така, че малките, средни и най-вече микропредприятията имат достъп до кредити. Те много пострадаха от затруднения достъп до финансови средства и до кредитиране от банките. Много е проблемно да се работи с финансови продукти, защото те не винаги са прозрачни. Също така се борим с свръхрегулацията и бюрократичните пречки. Какво предлагаме? интегриран регионален политически процес, който да се концентрира върху определени браншове, например преработвателната индустрия, зелените превозни средства и така нататък. Трябва да видим също така каква е възможната специализация на регионално равнище. Трябва да насърчим участието в кръговата економика и не трябва да губим от поглед целта създаването на зелени работни места. Рециклирането а, също така са добри възможности за малките и средни а, предприятия. Повишават се разходите за енергия а, в световен мащаб, а в настоящата бъженска криза малките и средни предприятия могат да ни предложат иновативни е, възможности за интегриране на бъженците в европейския пазар. Затова нашите малки и средни предприятия трябва да действат в глобален мащаб и да присъстват и на местно равнище. Те, е, също така трябва да заложим на социалната отговорност на предприятията. Благодаря ви, госпожо Дамато. Следващия докладчик за не повече от 4 минути, е, е, господин Сисо señor presidente estimada комисария Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисар, госпожо Крето, знаете, че част от действията на настоящата Европейска комисия в текущия им мандат са свързани с създаването на качествени работни места. Европейската комисия беше изготвила един документ, наречен Стратегия за интелигентна специализация. Но какво всъщност се грие зад това заглавие? Става дума за прилагането на иновациите и на технологическият напредък, на научна и развойната дейност за подобряване на качеството на живот и економическото развитие на регионите, тъй като тези региони са установили своите силни и слаби страни. И тези си стратегии за интелигентна специализацията, наречените РИС-3, се основават на екзанте изготвени стратегии от регионите. В противен случай ще бъде напълно невъзможно регионите да имат достъп до финансиране. Също така трябва, следва да се отбележи, че тези стратегии имат много ясна насоченост, която насърчава участието на гражданите. Участие в изготвянето им взимат академичните среди, обществените служби и организации на гражданското общество. Ние в нашата парламентарна комисия изготвихме един доклад, чиято цел е да насърчава Европейската комисия да продължава разработването на подобни стратегии връзка с доклада. Като цяло може да отбележим, че това е първият доклад в настоящия мандат на парламента, който се занимава с темата. Също така държа да отбележа, че изготвянето на този доклад стане възможно с принос на различни организации, асоциации, специализирани в сектора, също така и с много активно участие на участници в а, стратегиите за освояване на средствата от Фонда за регионално развитие. Трябва също така да кажа, че доклад беше прият с 33 гласа за и само 3 гласа против. И също така този доклад беше обогатен след внасянето на много голям брой ползотворни изменения и по този начин успяхме да намерим и много добри компромисни изменения. Бих искал да подчертая колко голяма потребност има в Европейския съюз да се насърчат всички опити за постигане на целите за интелигентна, приобщаваща и устойчива стратегия за економическо развитие. Едновременно с това, научно-развойната дейност, технологиите и иновациите би следвало да представляват основен приоритет за инвестиции и по този начин Европейският фонд за регионално развитие би трябвало да играе много важна роля като солидна основа за насърчаване на способността и създаване на качествени работни места. Също така е много важно да се изготвят анализи за капацитета, активите и възможностите на отделните региони, като по този начин ще се засилят економи... възможностите за економическо развитие на съответният регион. Също така бих искала да подчертая, че се нуждаем от по-засилено сътрудничество между регионалните власти и а, програмите за регионално развитие, за да се избегне всякакво дублиране. Трябва също така да, да се създаде да национални обсерватории, които да могат да предоставят по-надежни данни. Също така, се радвам, че комисарият Крето е днес сред нас. Държа да отбележа, че имахме и трудности с създаването на плана към момента. За 4 минути думата има госпожа Иска Михайлова. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, днес представям дискутирания и одобрен от Комисията по регионална политика към Европейския парламент доклад, посветен на една от двете цели на политиката за сближаване – европейското териториално сътрудничество, или добре известният интеррег програми докладът обхваща няколко ключови теми добрите практики включително иновативни приноса към стратегия европа две хиляди и двадесет и териториалното сближаване опростяване на прилагането на териториалните програми и бъдещи препоръки за развитие в този контекст бих искала да посоча че трансграничното и транснационалното сътрудничество постигнаха през годините добри практики в областта на по добрата свързаност и достъпност трансфера на знания и иновации справянето с предизвикателствата за околната среда повишаване на административния капацитет в здравеопазването образованието заетостта и мобилността на работната сила както и създаването на нови партньорства същевременно докладът посочва че бюджетът на интеррег в размер на около десет милиарда евро представлява едва два и осем от бюджета на политиката за сближаване и за съжаление не отговаря на големите предизвикателства пред които е изправено европейското териториално сътрудничество докладът отбелязва със загриженост късното приемане на интеррег програмите и настоятелно призовава комисията и държавите членки да мобилизират своите усилия за тяхното успешно изпълнение. призовават се комисията държавите членки и управляващите органи да създадат структурни и по подходящ начин организирани системи за наблюдение и планове за оценка с оглед по доброто оценяване и разпространяване на знания за постигнатото от интеррег. докладът насърчава използването на програмите по интеррег в отговор на предизвикателствата свързани с преодоляването на кризата с бежанците както и обмена на добри практики между местните и регионални органи в граничните райони включително трети държави чрез макрорегионални стратегии докладът отбелязва и важната роля която играят интеррег програмите за повишаване на потенциала за иновации на регионите чрез насърчаване на полезните взаимодействия между стратегиите за интелигентна специализация и развитието на мрежи за иновации. подчертава се необходимостта от създаване на съвместни програми за научни изследвания съвместна научно изследователска инфраструктура партньорства и мрежи за сътрудничество призовава взаимодействието между програмата хоризонт две хиляди и двадесет европейския фонд за стратегически инвестиции и европейските структурни и инвестиционни фондове да бъде насочено към увеличаване на количеството качеството и въздействието на инвестициите в научни изследвания и иновации. финансовите инструменти трябва да бъдат неразделна част от интеррег програмите чрез допълване на безвъзмездните средства докладът отбелязва и ролята на европейските групи за териториално сътрудничество за насърчаване на европейското териториално сътрудничество. призовава комисията и държавите членки да се възползват в пълна степен от възможностите предоставени от интеррег за да се улесни трансграничната трудова мобилност чрез адаптиране ако е необходимо на административната и социалната регулаторна рамка. програмите интеррег следва при зачитане на договорените приоритети както и в допълване с друго подходящо финансиране да подкрепят предизвикателствата свързани с миграцията и да насърчат ефективни политики на интеграция. в тази връзка докладът подчертава възможностите на европейското териториално сътрудничество и неговия потенциал който може да бъде развит в бъдещите програми за териториално сътрудничество и да залегне в основата на бъдещата политика за сближаване базирана на нуждите на конкретната територия. Благодаря ви. Um, Благодаря много. Последният докладчик в групата е госпожа Мерцедес Пресо за 4 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Политиката на сближаване, за която говорим днес в четирите доклада, е един от малкото инструменти, който е насочен към гражданите, студентите, предприятията. Ресурсите, с които разполагаме, са насочени към регионите. И те са един от малкото инструменти за инвестиции от страна на Европейския съюз на местно равнище. Голяма е ролята на органите за местното самоуправление, местните общности. В моят доклад става дума за макрорегионални, макрорегиона Елсалп, Алпийския регион. Това е регион, който може да се инвестира в общо европейски проекти, които ще имат значение не само а, за държавите, но и за Европейския съюз. Аз съм убедена, че ролята на регионите и органите за местното управление трябва да бъде а, подкрепена и засилена. А, в моят доклад а, се казва, че те трябва да бъдат включени а, в стратегията, в оформянето на стратегията енергията. Знаем колко е важно в тази стратегия да не се дублира трансграничното и междурегионалното сътрудничество, тя да бъде отделна, да даде добавена стоеност и да създаде добри примери, които да могат да се разпространяват. Трябва да се преследват общи цели, които са общи за Алпийския регион, но и за цяла Европа. Алпийския регион е изключително важен за Европа и всички ние знаем, че е, е, регион има голямо значение за Европейския съюз, що се отнася до устойчивостта, енергетиката и целите на стратегията Европа 2020. Затова а, е важно в рамките на тази стратегия да се изпълняват макрорегионални проекти. ЕУСАЛП е, е, е важен инструмент. Тази стратегия е нов инструмент за подкрепа на економическото развитие, растежа и създаването на работни места. Не само в, в туристическия бранш, а, но и в останалите, особено иновативни браншове. Целта на стратегията е да се направи връзка между градските и селските райони, между планинските региони и регионите в долината. И по този начин да се, наръчи, да се насърчи економиката. Съществуват много ресурси, които не се използват. Нашето предложение е да създадем инвестиционна платформа за целия Алпийски регион, която да ни даде възможност да обединим частни и публични средства и да се заедно с средства от политиката за сближаване и Европейския фонд за стратегически инвестиции. Развитието на Алпийския регион е възможно само ако се свържи с останалата част на света. Особено в Алпийския регион има все още много черни петна, които не са достатъчно свързани с останалата част на Европа. Необходимо е региона да стане атрактивен а, е, за младите хора. В моят доклад обръщам внимание на това, че големите инфраструктурни проекти в, е, в рамките на ТЕДИ са важна е, стъпка те обаче те трябва да бъдат е, свързани с местната инфраструктура. Това няма да реши всички проблеми, но ще бъде крачка в правилната посока. Сега за комисията Корина Крецо. Много ви благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, скъпи колеги, Добър ден! Много се радвам да присъствам на днешното пледарно заседание. Най-напред държа да благодаря на докладчиците госпожа Михайлова, госпожа Дамато, госпожа Бресо и господин Валкар Сисо. Бих искала също така да благодаря на цялата парламентарна комисия по регионално развитие на Европейския парламент за тези четири отлични доклада. Докладите се съсредоточават върху политиката на сближаване, европейското трансътрудничество, сътрудничество, интелигентната специализация и стратегията за Европейския регион. И тъй като спомням само за 5 минути, за да разговарям за всички тези важни теми, бих искала направо да помина по същество. По доклада на госпожа Дамато и увеличаването на способността на МСП, Европейската комисия напълно споделя мнението на Европейския парламент, а именно, че оперативните програми сега са по-добре състочени върху стратегическите приоритети и в случай, когато те са свързани свързани с иновации, те играят много важна потенциална роля при създаването на висококачествени работни места. Подкрепата за МСП, включително и за новопоявили се предприятия, изисква нов механизъм за насърчаване на предприемачески умения. Трябва също така да се разработят и редица услуги, в които да подпомагат МСП и дават възможност да се развиват. Едновременно с това трябва да гарантираме, че тези механизми са лесно достъпни за МСП. Ето защо предприехме редица мерки за опростяване. И резултата от работата на работната група по опростяване в подкрепа на МСП ще бъдат представени в края на месец септември. Целта ни е е от а, този нов а, цикъл на програмиране да излезем с препоръки, свързани а, с електронната политика на сближаване и опростяване на отчитането на разходи. Искаме да опростим живота за бенефициерите. Знаете обаче, че за нас не е лесно да намерим доброто равновесие между нуждата от опростяване на правилата от една страна и нуждата да имаме ефикасен контрол на разходването на средствата от друга страна. Все пак говорим за средства на европейските дънакоплаци. Европейската комисия си отбелязва идеята да бъде създадена платформа за участие, отворена за МСБ, за размяна на най-добри практики. Действително има интернет страница, посветена на темата. Това е една отворена платформа за данни, и на тази платформа се представят всички проекти, които се финансират от европейски средства, включително и проекти на МСП. Това са проекти от всяка държава членка и от всички региони на Европейския съюз. По отношение на доклада на господин Валкарсел Сисо за политиката на сближаване на научно-издавателските и иновационните стратегии с интелигентна специализация. Бих искала да благодаря на господин Валкарсел за направеното от него изложение. Благодаря му също така и за много конкретните въпроси, които ни зададе. Действително, най-големите предизвикателства идват от изпълнението. Сега, основното предизвикателство за нас е да гарантираме изпълнението на стратегията на място. Напълно съм съгласен с акцента, който поставяте в доклада си върху потребителите потребността да има по-добро съгласуване между програмите, за изгр... нуждата да се изграждат платформи за политиката на споделянето и да се насърчава сътрудничеството на всички възможни равнища. За трансгранично, транснационално, сътрудничество. Европейската комисия ще продължава да насърчава подобни инициативи, например, чрез платформата за стратегии за интелигентна специализация, които насърчават и помагат регионите при изпълнението на тези стратегии. И в това отношение ролята, която играе института в Севилия е много важна, както за държавите членки, така и за регионите. Освен това, трябва да гарантираме, че европейските региони ще, се, ще бъдат облагодетелствани от използването съвместно на схематите с политиката на сближаване, Хоризонта 2020 и планът Юнкер и планът за стратегически инвестиции. Както знаете, вече публикувахме наръчник с насоки в подкрепа на желаящите да се възползват от подобно съвместно финансиране. И разбира се, няма да спрем до тук. Искаме да излезем и с други подобни наръчници в случай на нужда. Се последва и обмен на най-добри практики. И аз дълбоко вярвам в обменът на най-добри практики. Това е част от живота. Някои държави членки, някои региони се справят по-добре от други които имат по повече опит или пък разполагат с, с по-голям административен капацитет. Други държави членки пък те първа поемат по този път. Трябва да се учим едни от други. По отношение на доклада на госпожа Михайлова за европейското териториално сътрудничество, бих искала да подчертая, че благодарение на инвестициите си в програмите по Интерек, засилваме акцента, който поставяме на програмите Интерек. Благодарение на инвестициите в тези програми сме свидетели на истинско подобрение в програмите за трансгранично сътрудничество, независимо дали става въпрос за научна развойна дейност или за опазване на околната среда. През последните две години посветих 23 държави членки, посетих редица от програмите с изпълнение на целите за трансгранично сътрудничество и мога да ви кажа, че всички тези инициативи биха могли да бъдат подобрени и да бъдат оптимизирани, тъй като контекстът се променя непрестанно, затова и толкова високо ценя този доклад по собствена инициатива. Благодаря ви за тази идея, за идеята да изготвите този доклад. Особено съм съгласна с а, предложението да се разработят интегрирани системи за териториално развитие в трансграничните региони. Подобни интегрирани териториални стратегии са важни, за да може да се използват а, териториалните инвестиции и да се изпълняват проекти, изготвени от местните общности. И за да постигнем добри резултати, имаме нужда от силна политическа воля и от а, трансгранично сътрудничество и обмен на най-добри оптики, най-добри практики, извинете, между държавите членки. За съжаление обаче някои от трансграничните програми вече са блокирани с, с съответните държави членки. Ще се опитаме да ги деблокираме и те отново да станат оперативни. Разбира се, има и трансгранични региони, които напълно се възползват от тази възможност за съвместно развитие. И смятам, че подкрепата ви в това отношение е от ключово значение. За мен това е наистина много важна тема. Много държави членки биха искали да преодолеят а, границите, за това трябва да се премахнат административните граници между държавите членки. И накрая по доклада на госпожа Бресо за стратегията за Алпийския регион, комисията приветства добре балансираният подход. Той взема предвид работата на няколко от парламентарните комисии на Европейския парламент. Имах възможността на няколко пъти да се изкажа по тази стратегия, която обобщава, която обединява някои от най-развитите държави, членки на Европейския съюз но и някои държави, които не са членки на Европейския съюз, както и някои по-бедни региони. Съгласна съм с вас, че е нужно да се насърчава съгласуваност между политиката за сближаване и другите финансови инструменти на Европейския съюз. Освен това, подобни макрорегионални стратегии и дейности дават възможност напълно да се използват потенциалните възможности за финансиране на тази стратегия. Както знаете, Европейската комисия вече пригоди законодателната рамка на политиката на сближаване, за да може да се вземат предвид проектите, изготвени в рамките на макрорегионалните стратегии. Но стратегията за Близкия регион, както и другите макрорегионални стратегии за Дунав, за Балтийско море и за Адриатическо море, са стратегии, които са заботени от държавите членки. И тя беше прията по искане на държавите членки. Комисията ще играе ролята на посредник и субект, който улеснява. Ние сме партньори и ще видим дали можем да съчетаем европейските фондове, стратегическите фондове, структурните фондове за инфраструктурни проекти, а също така и за по-слабо развитите райони. Комисията играе много важна роля и ако нашата намеса има добавена стойност, ще се намесим. Но това ще бъде в сътрудничество с участващите региони. Благодаря ви. Отнех повече отреденото ми време, но пък и докладите бяха четири. Благодаря, госпожо комисар. Това означава, че от тук нататък ще трябва да бъда много внимателен по отношение на времето. Сега за становищата ще дам думата на господин Лаврио. Да, госпожо председател, госпожо комисар, първо искам да благодаря на госпожа Берцедес Брено за е, Алпийската стратегия. Всъщност аз имам честа и удоволство да се изкажа по тази тема от името на Комисията по заедост. Макар, че в моя европейски избирателен район, далече от Алпите, е, планината е на много по-голяма височина. Моса и Мишел във Франция стига до 4000 метра височина. В е, е, моя доклад за становище посочих особеностите на Алпийския район и направих конкретни предложения във връзка с заедостта. Много е важно стратегията да се сроточи върху стратегически отрасли и за целта ние предлагаме да създадат регионални полюси за научни изследвания, към които да се присъединят предприятията. Искаме да има плуридисциплинарно обучение, съчетание с пазара на труда, специфични центрове за професионално обучение и много многоязикове центрове за обучение, е, които да бъдат е, онлайн. Трябва да се справим с, с сезонността и с временния характер на работата. И накрая искам да кажа, че свободното движение е едно предварително условие, за да имаме постигане на целите по е, териториално единство, особено за трансграничните работници. Председателя, благодаря. Следващи изказващ се за една минута госпожа Бриано има думата. Грация, благодаря, господин председател. Темата за околната среда е хоризонтална. Ето това е в основата на доклада на нашата комисия. Достатъчно е да мислим за области като туризъм, селско стопанство, управление на горите, замърсяване, енергетика, кръговата економика в макрорегионите трябва да се постави акцент върху планинските райони, които често са пренапрегвани. Економическото и социално развитие на алпийските региони е необходимо, тъй като районът е богат на природни дадености и култура. Борбата срещу климатичните изменения изиграе положителна роля. Днес сме свидетели на силни валежи и на свлачища. Много е в този район е, трябва, Европа трябва да прояви гъвкавост, защото бюрократизмът е, е неподходящ е, за тези райони. Благодаря на докладчика за това, че отрази много от въпросите, които бяхме повдигнали. Сега от името на транспортната комисия госпожа Даниела Юто за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Като докладчик по становище на Комисията по транспорта изразявам своят своето разочарование към метода на докладчицата, както и към съдържанието, прието от компетентните комисии. Що се отнася до метода, докладчицата не включи никой от елементите, включени в други комисии реши сама да преформулира всичко. Мисля, че трябваше да се отнесе с повече уважение към работата, извършена от политически групи. Следва да се, следваше да се приемет много от измененията. Хубаво е да се гласуват утре измененията които не бяха взети предвид от докладчицата. В тези изменения предложихме теми като необходимостта да се гарантира достъп на гражданите до документи, отнасящи се до финансиране на обекти и проекти с публични средства. Също така поискахме да не се финансират нови проекти за транспортна инфраструктура, докато съществуващата инфраструктура не се използва напълно. Комисията по транспорт поиска да не се финансират инфраструктурни проекти, свързани с, с риска за околната среда, както и за общественото здраве. Е, Торино Лионе, например, това е проект, който непрекъснато се отхвърля от населението, е, но в окончателните решения винаги фигурира. Всъщност, е, в нашата комисия трябва да насърчаваме публичните консултации с оглед на мнението на гражданите и да не при, и да не почваме работа по проекти, които са вредни за околната среда и здравето. Благодаря от Комисията по селско стопанство Юрике Мюлер. Благодаря, господин председател. Селското стопанство е основата за поминъка на Алпийския регион, такъв какъвто го познаваме и го обичаме. Селското стопанство, лесовътството са съответно много важна част от стратегията ни за района на Алпите. Само ако заложим на тях, можем да запазим биоразнообразието, красотата на пейзажите, околната среда, съответно да попречим на напускането на хората от тези райони. Ето защо трябва да защитаваме природните ресурси, да защитаваме собствеността на фермерите в тези региони. Само по такъв начин бъдещите поколения ще останат там. Следователно, необходимо е да имаме добро сътрудничество, да работим за гражданите. Само по този начин Алпийския регион ще остане красив, ще остане посещаван. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха с цел очертаване на най-точните приоритети за бъдещето на този регион. Благодаря. Сега преминаваме нататък към ораторите от името на политическите групи. На първо място от името на НП за една минута и половина господин Хетман. Пани Przewodniczący, пани комисаж, я chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, най-напред искам да благодаря от все сърце на госпожа Михайлова, защото можахме да осъществим чудесно сътрудничество с нея. Според мен санкцията на Европейския съюз и сътрудничеството на териториалното сътрудничество, историята на териториалното сътрудничество в Европейския съюз е пример за успех. По този начин можем да действаме всички съвместно отвъд границите. Това е и история, която ни дава възможност да обединим добрите практики. Е, трансграничните програми са много важни и посочват колко е важно да се действа не само в очертанията на границите на Европейския съюз, но също спрямо трети страни. Е, Границите изискват е, мерки по установяване на доверието, е, както вътре в границите, така и отвъд тях. Границите са периферията на Европейския съюз. Това е нещо, което заслужава специално внимание и трябва да бдим за това след е, програмата 2020 териториалното сътрудничество да получи повече средства, и за да се подобри ефективността на тези инструменти, трябва да се предвиди гъвкавост при тяхното прилагане трябва да има най-вече засилено доверие на всички нива, както при управлението, така и при приложението. От името на социал-демократите за 3 минути Виорика Данчила. Domnule președinte, doamnă комисар, политика de coeziune Благодаря, господин председател. Териториалното сътрудничество е част от усилията за доизграждане на единен пазар. В Европа имаме нужда от економическа интеграция и заедно с това трябва да засилим конкурентоспособността на нашите региони, за да може пазара да функционира безпроблемно. Териториалното сътрудничество играе изключително важна роля. То трябва да е източник на развитие за осигуряване на по-равномерно економическо развитие в Европейския съюз. Проучванията показва, че този подход дава резултати. Географското измерение на териториалното сътрудничество е от голямо значение. Необходимо е да се полагат усилия на регионално и местно ниво. Трябва да се създават мрежи е, и да има взаимодействие с националната политика. Разбира се, няма е, панацея за регионалното развитие, но партньорството, субсидиарността, партньорството с гражданското общество са все начини, по които можем да постигнем добро взаимодействие и партньорство между държавния и частния сектор за постигане на регионално развитие. Малките и средни предприятия, разбира се, играят много важна роля. На тях се падат 85% от новосъздадените работни места. Комисията и държавите членки също трябва да си сътрудничат за да се насърчава предприемачеството, особено сред жените. Развитието на услугите Заедно с това трябва да издържим на, глобал, на натиска на глобалната конкуренция. Промените в климата са едновременно и предизвикателство и възможност. Ние трябва да променим а, своите навици и мисля, че трябва да оформим а, и да формулираме кохезионната политика по такъв начин, че да можем да отговорим на предизвикателствата. Нашите градове, нашите села са източници на инвестиции. Ние не би а, е, следвало просто да седим и да наблюдаваме усилията на националните власти, а да даваме своя принос към тях. Благодаря сега от името на Екаре Роза Томашич. Благодаря. Малките и средните предприятия са гръбнака на европейската економика. Затова, ако укрепим тяхната конкурентоспособност, ще имаме по-голям економически растеж, ще намалим безработицата. Не съм чувала който да било политик да казва, че е против економическия растеж. Но повечето от политиците пречат на економическия растеж, защото съдействат за административната тежест. Няма как при голямо административно бреме, при високи данъци да има просперитет сред малките и средните предприятия. Понякога публичните политики идват малко в повече. МСП ще станат по-конкурентоспособни, ако политиците се намесват по-малко и намалят е, административната тежест, съответно премахнат така наречената регулаторна гилотина. Аз съответно подкрепям програмата, позната като REFIT, която е насочена към премахването на административното бреме. За съжаление, единният пазар в момента не премахва всички пречки. Добавя се европейско законодателство към вече съществуващо такова в много отрасли. Добре е да освояваме повече от европейските средства. Нека да не забравяме обаче, че микрокомпаниите и МСП, най-вече от новите държави членки, не разполагат с необходимия капацитет. Ето защо е необходимо да се оптимизират правилата и разпоредбите, за да може парите по-лесно да стигат до нези, за които са предназначени. Иначе само компании от развития свят, от развитите държави членки ще се възползват, а това не е, е правилно с оглед на нашите цели. Благодаря. Сега от името на либералите за минута и половина Петрес Аустравичес. За европейските либерали малките средни предприятия винаги са били мотор е, за заето сред младите хора за развитие и създаване на работни места. В Европейския съюз ние работим с около 23 милиона малки средни предприятия, т.е. това е 99% от всички предприятия и е, те е, създават две трети от работните места в частния сектор. Е, тоест това предполага европейските власти да упростят общите мерки и общите правила, да насърчат съвместните програми, да насърчат разпространяването, разпространението на програмите за малки и средни предприятия. Културният пропуск трябва да бъде преодоляна е, между процедурите за малки и средни предприятия и ежедневната практика в различните региони и различните страни. Малките и средни предприятия никога нямат лесен живот. С е, ред изключения обикновено критиката е часта. Въпреки това ние знаем, че огромното отражение е върху развитието на европейските структурни фондове се отразява чувствително на всички държави и членки. Едновременно с това единствения начин да останат тези важни инструменти за инвестиции да се мисли за ефективно и иновативно използване на публичните средства, които ще доведат до максимално отражение и добавена стойност. Въпреки това, повече от е, средствата за кохезионни фондове остават в цимента и твърде малко се използват за иновации. Е, председателя, следващия изказващ се от името на групата на левицата е Мартина Михелс за минута и половина. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Представения на вниманието ни доклад обхваща голяма част от опита ни в областта на регионалната политика. Всъщност ние говорим за упростяване, що се отнася до регионална администрация, МСП, трансгранично сътрудничество, тематично сътрудничество. Говорим и за това повече решения да се взимат на местно ниво по-близо до гражданите. Заедно с това мисля, че трябва да се сложи край на едностранните политики за строги економии, тъй като те са заплаха за инвестиционната политика. Абсурдно е да се замразяват средствата в фондовете, имайки предвид, че страни като Португалия или Испания нямат никаква възможност за маневриране при инвестициите. Сериозните съкръщения в европейските фондове от 2017 година, особено в областта на политиката за сближаване, излага на опасност всички усилия които полагаме за сближаване на условията за живот. Социалният стълб, предложен от господин Юнкер, звучи добре, но това не може да бъде единствен инструмент. Европейския съюз трябва да осъществява политика насочена към солидарност и това е политиката на сближаване. Не можем да изхвърлим политиката на сближаване. Благодаря, каза господин председателя. Сега от името на зелените госпожа Мишел Ривази. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. По принцип целта на този доклад трябваше да насърчи устойчивото развитие в района на Алпите, обаче няма амбиции във връзка с екологията в транспорта и развитието на обновяеми източници. Ние оставаме категорични по развитието на нови е, транспортни структури и ако те не бъдат прияти, ние ще откажем да приемем този доклад. Искаме да не бъде възможно да има има проект по инфраструктурата, ако вече не е на лице инфраструктура, която не е достатъчно експлуатирана и това е, се отнася за линията Торино-Лион. В е, Париж, Сметната палата и е, транспортната компания смята, е, че това е, е загуба на финансови средства. Е, тя струва 6 пъти повече, отколкото линията между Перпинян и Фигерас. А за линията Перпинян-Фигерас километър е струвал 25 милиона километра, докато при Торино-Лион ще струва 250 милиона. А виждаме, че линията Перпинян-Фигерас фалира и в финансовия доклад на френските е, е, железници показва, че е, за пътниците е, е, 25% е занижена преценката, докато за товара 24%. И в крайна сметка да накоплаците плащат. Франция и Испания са платили 58% от бюджета. За да има здраво управление на публичните средства, е, ние искаме е, под Алпите да не минават тежкотоварни автомобили, които замърсяват, обаче да има по по-ефтини варианти, за да се използват по-ефективно наличните железопътни линии. Председателя, благодаря госпожо Руйвизи. Сега давам думата за минута и половина от името на ЕФДД Джулия Райт. Добър вечер, господин председател. Кохезионните субсидии, регионалните субсидии представляват прахосване на пари много често в действителност, за да се помогне на МСП, за да има растеж, трябва да може пазарите да работят, да произвеждат висококачествени продукти, а не да се дават субсидии. Средствата трябва да бъдат използвани за да се постигне просперитет, а не като самоцел. Една от най-тежките задачи на политики, на политиците е да признаят, че картелите и олигополите имат изключително вредно въздействие. Да не говорим за държавния монопол, за шурубаджанащината. Нищо написано в днешните доклади не говори за това, че се осъзнава тази необходимост. Всъщност, не се казва нищо за шурубъджа на ащината. Говори се за играчи на пазара. Не е винаги доминантното положение е свързано с монопола. Понякога много малки оператори могат да създадат картел. Европейския съюз започва нещо, но тъй като не разбира сърцевината на проблема, ще прахоса пари и ще влуши положението. Ето защо моята страна гласува да напусне. Благодаря. Следващия оратор за една минута от името на ЕНФ Олаф Штюгер. Ja, voorzitter. Goedenavond en bedankt. Afgelopen week kwam eh, de... Благодаря, господин председател. Добър вечер на всички. Миналата седмица Сметната палата излезе с е, неизненадващ доклад за Молдова. 80 милиона евро са се изпарили. Как е възможно това? Страна, която не се представя много добре в класациите за корупция, получава европейски средства – защо не? Нека да престанем да раздаваме пари на корумпирани страни. Всяка година, господин председател, получаваме дозини доклади за употреба на, сред, на парите на нашите занакопаци, без да се задават никакви въпроси. От името на данакопаците искам да попитам кога ще се сложи край на всичко това. Председателят. Благодаря. От името на независимите господин Фунтулис. и економическото сближаване. Поне така нареченото економическо сближаване съществува само в колуарите на европейските институции. Макар, че и това може да се успорва. Много важен отрасъл, който трябва да бъде насърчен, особено в областта на иновациите, са малките и средни предприятия. Единствено благодарение на тези предприятия ние сме постигнали настоящия си стандарт. Въпреки, че разликите в момента са много по-малки, отколкото при страни техните, които в момента се развиват. Не говорим за стратегиите, които ще е, дадат основа на познания за достатъчно увеличение на работните места, защото лошата политика на Европейския съюз доведе до спадане на стандарт, особено в южната част на Европейския съюз, с ниско трудово възнаграждение и почти глад. Новите правила е, са е, бедствие за Европейския съюз. Вие отпускате субсидии, които нямат никаква връзка връзка с действителността и които нямат нищо общо с административното бреме, което се възприема, което се носи от обичайните институции. Трябва да имате еднакви проценти на данъчно облагане, трябва да отпаднат всякакви субсидии, за да се увеличи трудовото възнаграждение. Бъдете уверени, че по този начин предприятията ще могат да дишат и процента на расте ще бъде удовлетворителен. Но за да се вземат такива мерки, Европейски съюз трябва да прояви интерес към здраво финансиране, здрави инвестиции и благосъстояние на работниците, а не обслужване на интерес интересите на капиталистите. Председателя, сега давам думата за минута и половина на госпожа Клаудия Шмидт. Уважаема госпожо комисар, господин председател, уважаеми колеги. В началото позволете ми да благодаря на госпожа Бресо докладчицата, мисля, че станахме свидетели на отлично сътрудничество по темата Стратегия за Алпийския регион. Доклада е добър, определям го като успешен, засягат се важни теми. Всеки, който е прочел този отличен доклад, е, ще е забелязал, че говорим за 80 милиона души в 18 региона, в редица брой държави. Виждате, че става дума за един голям регион. Не можем съответно да обременяваме политиката за Опийски регион с някакви зелени или екологични фантазии. Нека да не забравяме обаче, че и хората не трябва да бъдат пренебрегвани. Всички много се радват на красотата на Алпите, но какво става, когато хората не могат да си намерят работа в този район? Те го напускат и това вече е твърде висока цена. Ето защо е много важно да се създадат предпоставките тези е, хора, живеещи в Алпийския регион, да могат да останат. Следва съответно да има финансови инвестиции за економиката, повече работни места, трансграничен транспорт, развитие на интернет. Всичко това би довело до един проспериращ регион, за да може хората да остават и да работят там. Благодаря. За една минута и половина Лилиана Родригеш. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за коментарите и бележките за европейското териториално сътрудничество. Анализираме въпроси като мобилността, прехвърляне на ноу-хау, партньорство. Нека не забравяме обаче и опасностите, с които са свързани тези идеи. В моя регион Мадейра, един от най-отдалечените, 600 дек, хектара бяха загубени и това е сериозна територия. Бяха загубени работни места. Имаше свлачища, при които загинаха много хора, като последица от промените в климата. Трагедията е свързана и с, конкретна, с конкретни финансови щети. Кога ще предприеме Европейската комисия нещо по въпроса? Благодаря на Италия и Испания и Франция за помощта но нека да имаме предвид, че има региони в Европа и изостават. И е много важно Европейската комисия да поеме лидерска роля и да се осигури финансиране, за да се помогне на тези региони. Председателя, благодаря. За две минути думата има Господин Сернаджото, благодаря, господин председател. Изказвам се с голямо удоволствие, защото доклада за Алпийската стратегия е много важен. Поздравявам докладчика. Той засяга два важни аспекта. Голям регион е, е, е, Алпите са развит регион. В средата, сега този, този район е полезен за цяла Европа, но е много язвим. Обезлюдяването през последните 10 години е 40%. Ако не обърнем внимание на този регион, на активните инфраструктури в северната южна част на Алпите дават, дават богатство, ако не обърнем внимание на всичко това, тези инфраструктури ще се превърнат пасивни инфраструктури. И обезлидяването е, трудно, е свързано с това, че районът е труден за развитие, за обогородяване за развитие. Необходимо е обаче да се гарантира а, някакъв минимален доход, за да, осигу, за да предотвратим обезлютяването, имаме нужда от конкретна стратегия, която да може да помогне допълнителния доход на тези региони, където обезлюдяването е свързано не с това, че хората не обичат региона, обичат го, а просто е трудно да се живее и работи там. Аз често говоря за инфилтриране а, на економиката от страна на престъпни елементи. Има различни инструменти, политики, има хора, които, чиято задача да следят за развитието, което е толкова необходимо. Благодаря. Матайс Ван Милтенберг е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Инвестициите са основата за економическия растеж и заетостта. Ето защо Европейския съюз инвестира милиарди в научно-изследователската и развойната дейност. Ние инвестираме в понятие от бъдещето. Обаче инвестиции в развойната дейност не създава непременно работна места. Тоест трябва да има връзка между света на предприятието, центърите на познанието, обществените власти и неправителствените организации. Именно това целим с с стратегиите е, за интелигентна специализация. Опитът до сега сочи, че те са положителни, но винаги можем е, да постигнем по-добри резултати. Първо, защото не всички региони си приличат. Ето защо приканвам регионите да не копират рецептите на останалите. Имайте предвид собствените сили, собствения си потенциал и е, създайте стратегия възоснова на това. Мисля, че специфичните сили и специфичните потребности на дадените региони трябва да бъдат в основата на тяхната стратегия. Интелигентната специализация трябва да бъде импулс за развойна дейност и за економически растеж в съответните региони. Но при условие, че Европейския съюз и местните власти подпомагат местните партньори, за да могат да, да инвестират въз основа на стратегията за интелигентна специализация. Едва тогава ще направим скок напред за по-силна и по-конкурентоспособен Европейски съюз. Председателя господин Курцио Малтезе за благодаря. Колеги, ние разхищаваме 27 милиона за мрежата Торино-Лион, вместо да използваме съществуващата инфраструктура в Италия е, се изразходваха 6 милиарда за диги, които не успяха да предпазят Венеция, но пък обогатиха корумпираните. И използват... Има наскоро е, имаше земетресение, при което загинаха много хора. В нашия регион Алпийския като че ли няма средства за предпазване от спекулация и всяка година наводненията и свлачищата стават все по-страшни. Политиците в региона обещават, че това няма да се повтори, но винаги се повтаря. Това ще продължи да се повтаря, докато не приемем по-разумна политика, при която средствата се насочват там, където са необходими на хората. Ето защо ви призовавам да гласувате у нези изменения на доклада Бресо, които се отнасят до прозрачност в инвестициите и против абсурда а, на проекта Торино-Лион. Благодаря господин Малтезе. Господин Марагал има думата. Благодаря господин председател. Ние ще подкрепим този доклад. Позволете ми обаче, въпреки всичко, да очертая някои аспекти, които комисията следва да разгледа в средносрочния преглед. На първо място повече региони, по-малко държава. В управлението на тези проекти. Трябва да има по-преки връзки между Европейската комисия и регионите. На второ място повече приоритети за по-малките проекти. Повече добре определени приоритети в регионите. В определенето на тези приоритети трябва да участват МСП. На трето място трябва да видим как може да спечелим, да имаме по-високи доходи. Европейския съюз трябва да види как по-добре да се използват средствата и какви да бъдат съпъстващите мерки. На четвърто място териториално сътрудничество, градовете, метрополиите трябва да участват на по-широка основа с цел да има европейска добавена стоеност, например по отношение на енергийния преход и така нататък. На пето място специализацията не означава, че работим изолирани от другите, без солидарност. Не, трябва да работим в контекст да използваме вече полезния натрупан опит. Това е единствения начин да се гарантира, че настоящата програма няма да доведе до още по-големи пропуски и по-голяма бездна между регионите. На шесто място финансовите инструменти. Трябва да избягваме противоречията. Печалбата не трябва да е единствения критерий за една програма. Добре е да има истинска европейска публична политика за Европа, която наистина да доведе до премахване на неравновесието. Благодаря. Една минута за Беатрикс фон Шторк. Благодаря, господин председател. Днес говорим за политика за сближаване. Това означава, че чрез субсидии Европейския съюз иска да ограничи дисбаланса в економическата сфера в, между регионите на Европейския съюз. От 80-те е, години до сега 1000 милиарда са били похарчени и до 2020 година трябва да бъдат добавени още 350 милиарда към сумата. И аз не смятам, че по този този начин искаме да работим. Е, е, ние ще подпомогнем ли малките средни предприятия само с 140 милиарда? А именно те са гръбнака на нашата економика. Това е, са средства, с които ние взимаме с едната ръка и даваме с другата. Мисля, че трябва да сложим край на тази политика на сближаване незабавно и е, по-скоро да направим така, че малките и средни предприятия е, да е, не носят това данъчно и бюрократично бреме. Благодаря. Госпожа Дорнано има думата. Благодаря, господин председател. Като избранник на югоизточната част на Франция, аз съдържа да бъде съхранен най-големия басейн на биоразнообразие в Европа, а това е именно Алпийския регион. От 25 години аз защитавам качеството на живота на населението и опазването на природата. Ето защо аз винаги е, съм се борила срещу проекта за ЖП линия от Торино до Лион. Макар, че Европейския съюз се финансира тази линия, стратегията за Алпите заслужава устойчиво да защитаваме горите и екосистемите, е, както и трансграничното сътрудничество при климатичните рискове и хидрогеологичните опасности. В областта на животновътството в планинските райони потреблението на местни продукти е приоритет. Предвид на което Европейски съюз трябва да спазва ролята на местните органи за самоуправление, е, както и международното сътрудничество, като например Алпийската конвенция от 1991 година, в която, по която страна и Швеция е, и Швейцария, която не е член на Европейския съюз. Тоест, ние трябва да бдим при трансгр трябва да насърчаваме националното и местното сътрудничество. Председателя Юлхим Целер има думата. Благодаря. Този съвместен дебат днес по четири доклада за политиката на сближаване говори за много аспектния характер на тази политика. Особено ако вземем предвид политиката на сближаването а, и необходимостта да се предприемат действия, съответстващи на интереса на гражданите. Искам да се спра на териториалното сътрудничество. Един от принципите на Европейския съюз е свободата на движение. Нямаме граници вече за хора. Хората могат да работят заедно и особено в граничните райони знаем, че тези региони не са винаги най-развитите в Европейския съюз. Да, тези региони е, извличат огромна полза от е, подкрепата на Европейския съюз, благодарение на политиката Интерек. Имаме регламент, разполагаме с необходимите средства и разполагаме и с правния инструмент, а именно Европейски съюз за териториално сътрудничество, който ни дава възможност да работим заедно в институционално национална рамка и да излизаме извън рамките на държавите членки. Със съжаление отбелязахме, че понякога работата в граничните региони се блокира по различни причини. Понякога се твърди, че е, териториалното сътрудничество е второстепенно спрямо националното законодателство. Надявам се, че при следващият доклад ще сме отбелязали напредък. Благодаря, господин Дерек Воган. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчиците, благодаря на комисията за изказването. Аз приветствам докладите, които обсъждаме днес. Ще поговоря в частност за доклада, посветен на научната дейност, иновациите и МСП. Обикновено финансираме най-вече създаването на работни места. Не трябва обаче да забравяме научната дейност и развитието. Един начин да направим това е да използваме структурните фондове и средствата по Хоризонт 2020 заедно. Това се случва, но има и много пречки. Затова би следвало да упростим използването на тези фондове заедно. Мисля, че регулацията може да помогне с цел да има упростяване, разпоредбите на двата фонда трябва да бъдат сближени. Освен това, за МСП трябва да стане по-лесно да получат достъп до структурните фондове. Всички са чували оплаквания от МСП в своите региони. Много МСП използват структурните фондове, за инвестиции и така нататък, но и тук има какво да се направи. Още веднъж, нашата собствена регулация може да помогне. В заключение, господин председател, разбирам, че има много критици на кохезионната политика. Е, чухме критики тази вечер. Понякога обаче може да сме твърде черногледи. Кохезионната политика е изключително успешна. Само вижте цифрите, вижте създадените работни места, вижте създадените дружества и ще осъзнаете, че тази политика е изключително успешна. Колеги, трябва да сме малко по-положително настроени. Ане Герик, е за една минута. Е, Господин председател, госпожо комисар, е, днес е, говорим е, за сближаване, говорим за Алпийската стратегия на Европейския съюз. Има нещо, което според мен е много важно. Аз успях да прокарам помощта за ръждаемостта чрез ЕКР. Защото бъдещето на Алпите не са само економиката и екологията. Бъдещето е и населението. За бъдеще трябва да се раждат хора. И аз мисля, че трябва да имаме предвид самотните майки. В Алпийския район за тях е особено трудно. Исках да се включи това в доклада. Е, много акушиерки е, престанаха да работят в Алпите. Бих е, искал да благодаря на моите приятели, защото смятам, че помощта при ръждаемостта и изобщо помощта за майките е нещо важно. Ние трябва да се борим за правата на акушиерките и за условията, при които раждат жените. Госпожа, господин Иван Яковчич. Веренице, поштовани Госпожо комисар, драги колеги, позволете ми заедно с... Аз отчитам значението на темата за политиката на сближаване – и председателката на Комисията по регионално развитие, госпожа Михайлова, представи един много интересен доклад. Конкурентоспособността на малките и средни предприятия е е много важен въпрос за нас, либералите, но мисля, че и за всички в този парламент. Като член на групата за Адриатическата и Юнийската стратегия искам да подчертая един глобален проблем. Ние държим да кажем не на нови структури, да няма нови фондове и да няма нови регламенти макрорегионите са създадени. Балтийския, Дунавския, Юнийския, Адриатическият. Трябва да ревизираме тези три нета. Трите региона трябва да бъдат съживени. Благодаря, господин Папа Димулис. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, добър вечер. През последните няколко години станахме свидетели на увеличаване на неравенството и от социална, и от регионална гледна точка. Сближаването в Европейския съюз беше сериозно подкопано. Хората не виждат, не чувстват желанията им да се осъществяват. Е, Европейския съюз да помага за това осъществяване. Кохезионната политика съответно трябва да бъде укрепена, а не отслабена. Трябва освен това да се променят критериите. Финансирането трябва да бъде увеличено и да отива там, където са най-бедните хора, където са най-многото безработни, където е най-голямата липса на инвестиции. Погледнете Гърция – през последните няколко дни станахме свидетели на едно изключително тежко природно бедствие, съпъствано и от наводнения. Трябва да мобилизираме средства по кохезионния фонд, за да помогнем. Благодаря за една минута, Марио Бургецио. Винто! Благодаря. Ние в Северната лега е, смятаме, че тази стратегия за Алпите беше силно желана. А, това е закъснял отговор, но най-сетне е един сериозен отговор, пълен с обещание. В Алпийския регион има много проблеми. И хората искат най-сетне да видят помощта и солидарността на Европа, която за сега е доста невидима. Под помагането за биологическото разнообразие, например. Има обаче една голяма въпросителност. Не можем да не се запитаме, докладчика трябва да зададе този въпрос. Комисия трябва да зададе този въпрос. Политическата подкрепа на държавите членки, особено за нашата страна, където правителството Ренци предлага конституционна реформа, която премахва правомощията на регионията трябва да се засрамят. Така че защита на правомощията на местните общности и на регионите. Господин Богович има думата. Благодаря ви за думата, господин председател. Бих е, искал да поздравя докладчиците. Госпожо комисар, политиката по сближаване цели да преодолее пропастите в развитието, както между регионите, така и между страните. Освен това, целта е да се обединят региони от определени части на Европейския съюз. Бих искал да се спра на доклада за интелигентната специализация. Европейския съюз не е способен да създаде ефективно сътрудничество между економиката, науката, развойната дейност и специализацията. Следователно, е, ние изоставаме в областта на технологиите спрямо други части на света. Е, някои хора не разбират и не знаят какво правим. Ние трябва да засилим мерките по сближаване за бъдеще. Следващата област, на която искам да се спра, е Европейската стратегия за Алпийския регион. Аз съм от Словения. Ние председателстваме Алпийската комисия. Госпожо комисар, ние присъствахме съвместно на първата среща на тази инстанция. Хората, които живеят в тези чудесни райони, трябва да опазват пейзажите, като едновременно с това продължат живота и економиката чрез съществуването си. Председателя благодари на господин Богович. Моника Смол. Дякуем за слово. В своем выступлении са... Благодаря за думата. Моята реч ще бъде кратка. Искам да поговоря за малките и средните предприятия тяхната конкурентоспособност беше водеща тема за мен и за моя регион. Едва ли има човек, който да се съмнява в важността на МСП. Е, всеки знае колко хора те е, наемат. Е, същото въжи, между другото, и за по-малките, за планинските региони. Ето защо следва да създадем условия, които да са от полза за МСП. Точно така като помагаме на големите компании. Какво имам предвид, първо те трябва да имат достъп до финансиране а, с а, същата стойност, на същата цена, както големите компании. Трябва да подобрим инфраструктурата, за да улесним а, компаниите в а, по-изостаналите региони. По-настоящем МСП много страдат от а, твърде голямата регулация. Понякога плащанията към тях закъсняват с няколко седмици и съответно много МСП изпитват сериозни затруднения. Фондовете трябва да са в фокуса на законодателната работа на Европейския съюз. Искам да благодаря на всички докладчици за положените усилия. Отлична работа. Благодаря, госпожо Смолкова. Сега Франц Обермайер за една минута. Е, е. Благодаря, господин председател. Не можем да не приветстваме факта, че се предвижда економическо укрепване на Европейския регион, че се предвиждат железопътни линии, че се обръща внимание на водните ресурси. Алпийския регион е важен и за това трябва да обърнем внимание на опазване на околната среда. Трябва също така а, да се погрижим за опазването на биологическото разнообразие. Стратегията е много важна. Културният пейзаж на Алпийския регион трябва да се запази, да бъде обект на грижи и за това нека а, да предприемем необходимото за онези, които се грижат за това наследство. Работещите в горския сектор, в съскостопанството, те са бъдещето на региона. И те трябва да получават справедлива цена за своята продукция. Сега Хербер Дорфман има думата. Благодаря, господин председател. Много е сложна системата. Прекусяват се граници, политически граници, транспортни коридори. Алпите са много важен туристически регион. Стотици милиони пътуват всяка година до Алпите. Или за да прекарат отпуската си, или за спорт. Това е областите, където най-много хора прекарват отпуската си. В Алпите има развити райони и не толкова развити райони. Ето защо трябва да има обща стратегия. Трябва да има и обща стратегия в областта на транспорта е, аз мисля, че от е, шосеен транспорт трябва да се премине към шлезопътен транспорт. Е, аз е, се противопоставям на измененията, които бях е, предложени по шлезопътната линия Торино-Лион. Е, Алпите са културен регион, но те са и важен економически регион. Е, някой вече каза, че в Алпите искаме е, да възстановим и някои хищници. Но ако не предоставим на жителите на Алпите възможност да реагират, е, тогава прекалено много ще наблегнем на околната среда е, и економиката ще пострада трябва да си зададем въпроса, трябва ли да върнем вълците и мечките във всички региони на опите. Сега Михайла да има думата. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, най-напред използвам този повод да ти благодаря за уважението, което прояви след програмирането и за изразената готовност на комисията, за да се помогне на тази територия, която беше сериозно засегната. Политиката за сближаване трябва да води до растеж, но и работни места. Стабилното економическо развитие не може да мине без здрава производствена тъкан. МСП е са основата на тази тази тъкан, особено в райони като Южна Италия. Малките и средни предприятия са действителният локомотив на економиката. Ето тук трябва да се насочи политиката за сближаване. Реалността обаче е такава, че има сериозни пречки бюрокрацията и достъп до кредит, както е показано добре в доклада, малките и средни предприятия все още се натъкват на твърде много пречки поради система, съществуваща система за програмиране. Достъпа до кредитиране е също много важен. Финансовите инструменти, предоставяно предоставени на банките. Също така, местните власти трябва да познават тези инструменти, за да могат МСП да създават развитие. Благодаря. Благодаря, Джули Уорд има думата. В началото един коментар относно МСП, за които, както се каза, са гръбнака на нашата економика. Ами като е така, нека да им помогнем да действат в цяла Европа, особено в креативния сектор, в сектора на медиите. Всяка една стратегия за МСП трябва да включва подкрепа за альтернативните бизнес модели, за е, социалните предприятия, защото по този начин е, ще имаме отчетност в частния сектор и ще имаме по-висок морал. Освен това, изключените, изолираните от обществото групи трябва да имат достъп до образование. И най-вече жените и момичетата, които са изправени пред много предразсъдъци и проблеми. Когато говорим за иновация, трябва да изградим синергия между кохезионната политика и стратегията за иновация. Иновацията по дефиниция трябва да е хоризонтална. Така че аз съм за използването на инструменти на финансиране, които да помогнат за развитието на европейските региони в градските и в селските райони. Миналия юли бях на открития форум на европейската наука в Манчестър. Там съпредседателствах един семинар заедно с колегата Ейва Кайли. Този семинар беше посветен на науката и идеята беше да премахнем тесноградието. Всички участващи в този семинар пледираха за глобален подход към иновациите и за, оценките, за оценка на иновациите върху обществата. Стратегията, председателя прекъсва оратора, следващия оратор за една минута и половина, Чаба Молнар. Благодаря, господин председател. Дами и господа, скъпи колеги, планът за помощ по линия на фондовете за сближаване страдат от е, корупция. Ови, има примери от целия Европейски съюз, но най-лошите примери са от Унгария. Е, всеки ден в печата е, откриваме новина, новина за нов скандал. Правителството дава пари на близки приятели Въпросът е, че тази корупция никога е, не е последвана от наказателни съдебни решения. Има държави членки, като Унгария, където е, прокурор на републиката е, никога не гледа дела, които засягат правителството. Създаването на Европейска прокуратура всъщност буди е, съмнения от тези хора, че европейците е, им се бъркат в далаверите. Така че, ако не се създаде Европейска прокуратура, която да гледа всички случаи за корупция, няма да има никакъв напредък. Те не искат да бъдат наказани за корупцията, поради което те ще възпрепятстват създаването на Европейска прокуратура. Така че при следващия програмен период за фондовете за сближаване трябва само държавите, които подкрепят създаването на Европейска прокуратура, да получат получават средства. Не може да получаваш средства, но не и наказателни съдебни решения. Председателя, благодаря. Имам два пъти повече искания за изказване по процедурата на спонтанните изказвания, отколкото имаме време. Така че ще дам е, думата само на лицата, които до сега не са се изказали. Дам думата на колегата Новаков. Господин председател, госпожо комисар, да се родиш на Балканите не винаги е нещо лошо. Суровата реалност там ти дава възможност да виждаш най-рационалното решение, колкото и труден и сложен да ти изглежда един въпрос или един проблем. От тази гледна точка искам да ви кажа, че искрено съжалявам да чуя, че в тази зала има гласове, които призовават за ограничаване на кохезионната политика. Скъпи колеги, кохезионната политика не е торта, от която можем да режем всеки път, когато ни хрумне. Зад нея стои европейският бюджет, стои многогодишна финансова рамка стоят национални бюджети, скроени така, че да финансират стотици проекти. Стотици региони разчитат на нас. Нима искаме да се простреляме в кръка? Същите тези гласове искам да попитам. Какво ще остане, ако ограничим тази политика? Приказки, колеги, само приказки. А хората са чули достатъчно от тях. Аз съм сигурен, че тази зала е чула много и всякакви неща, но този път гласът, който ще надделее, е гласът на разума. Със сигурност има въпроси, които трябва да повдигнем, но те не са за кохезионната политика. Те са за прекомерната бюрокрация или за това защо 70% от Хоризонт заминава в шест държави. Сигурен съм, че този път гласът на разума ще надделее. Благодаря. Благодаря, господин Новаков. Госпожа Грапини. Domnule președinte, doamna комисар. Господин председател, госпожо комисар, високо ценя днешния разговор, защото съм убедена, че нищо не е по-важно за обедена на Европа от кохезията. Аз искам да се изкажа най-вече по доклада за малките и средните предприятия. Аз съм председател на групата за МСП. Естествено, те имат нужда от подкрепа. Важно е обаче националните органи да проучат защо МСП не получават достатъчно средства за инвестиции в научна дейност, например, в иновации. Когато говорим за сближаване, следва да поговорим и за фонда за стратегически инвестиции той не се използва за сближаване. И това създава още по-големи различия между регионите. Затова, госпожо комисар, бих искала да ви приканя да се заемете с този проблем в средносрочен план. Погледнете, моля, дали не трябва да се внесат някакви промени Естествено не трябва да забравяме и е, новопоявяващите се предприятия, защото те са важни за работните места. Естествено, че можем да работим за насърчаване на новите предприятия в е, трансграничните райони, в е, граничните райони. Много се надявам, че кохезията ще продължи да бъде в основата на нашите приоритети, тъй като тя е част от нашите договори. Госпожа Билба Барандека. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, в мисля, че специално в иновациите трябва изцяло да се промени парадигмата. Регионите, е, интелигентната специализация. Е, всичко това трябва да учита богатството и естествената синергия. И трябва е, логиката на държавата, която много често е протекционистична, а не насърчава иновациите. Тя трябва да се приспособи към промените. И виждам, че Европейската комисия даде възможност на страната на баските да бъде начало на Европейския съюз в областта на интелигентна специализация информация, е, за да остане нивото на е, ПВБ на съответното ниво. Трябва да се подобри нашето положение трябва да се създават качествени работни места. Това е идеята на нашата политика и на искането ни като страна. Председателя, благодаря на госпожа Билбао. Господин Викас има думата. Senhor Presidente, falo num período onde prossegue uma... Господин председател, говоря в период, в който има неприеме, неприемлив шантаж на Европейската комисия срещу Португалия. Правителството което беше избрано по демократичен път през 2015 година, сложи край на драстичните и ужасни политики, наложени от тройката. Сега Европейския, сега Брюксел показва истинското си лице, опитва се да съкрати допълнително фондовете. Той няма интерес за преодоляване на националните асиметрии. Тази политика се провали не само в Португалия, повече държави членки и сега комисията се опитва да накаже Португалия и другите засегнати от економиите страни. Това е позор. Благодаря, господин Вигас. Благодаря, господин председател. Малките и средни предприятия са носител на економически растеж. Те създават най-големия брой работни места. 23 милиона предприятия наемат 100 милиона и е, във Франция 3,5 малки и средни предприятия дават работа на 6 от 10 човека. 40 години съм ръководила малко предприятия и виждам, че много често политическите предложения са твърде далече далече от действителността, в която живеят предприемачите. В доклада има добри констатации и добри препоръки, но нека да забравим партизанските противоречия, за да бъдем ефективни. Нека да бъдем иновативни и прагматични като ръководителите на предприятия, за да видим, че политиката не изостава от економиката. Правителствата имат елементарен възглед за економиката, добавят данъци, налагат закони и съответно налагат економики. Трябва да имаме стабилна данъчна политика, по-малко административни ограничения, по-лесен достъп до кредити, а също така и интелигентна защита срещу демпинга. Това е истината за нашите потребности. Председателя, колегата Билде. В заключение, господин Синадинос. Благодаря, господин председател. Да се подобри положението на МСП не се свежда само до финансиране. Те не могат сами да генерират растеж. Очевидно е, че средствата обаче, които се генерират чрез функционирането на МСП, следва да се използват за борба с незаконната миграция. Следва да се разработи система за развитие на МСП и за гарантиране, че те ще бъдат конкурентоспособни на големите дружества. Необходимо е освен това да се гарантира равнопоставеност. Трябва да има директива, която да се прилага във всички държави членки с конкретни правила. Опитваме се да преминем към кръгова економика и стоките и услугите трябва да станат неразделна част от нея. Банките трябва да бъдат накарани да отпускат по-лесно кредити на МСП. Освен това е необходимо да се гарантират данъчни облегчения за МСП за известен период, тогава когато те започват своята дейност. Благодаря господин Синединос. Така приключваме с спонтанните изказвания. Съвместният дебат е, ще приключи с изказвания на комисаря и след това на докладчите. Госпожа комисаря. Искам în primul rând pentru această discuție foarte interesantă și pentru contribuția dumneavoastră pentru ideile благодаря. Благодаря. Благодаря на всички за тази интересна дискусия. Благодаря на всички за изказванията и за интересните идеи, които изказахте. Особено тези, които бяха изразени от е, парламентарната комисия. Е, това, което е, беше казано за малките и средни предприятия, ми се струва много важно. Много депутати говориха за малките и средни предприятия Ясно е, че политиката по сближаване трябва да бъде в услуга на малките средни предприятия, трябва да бъде създадена с мисълта за тях, защото малките средни предприятия са от ключово значение за европейската економика. Като цяло искам да поздравя факта, че повечето изказали се подчертаха, че политиката по сближаване е необходима, макар че имаше критики, бяха посочени пропуски, които ние трябва да избегнем. Аз съм убедена, че политиката по сближаване е, допринася за подобряването на качеството на живота на всички наши съграждани. Тя е много важна за всички държави членки на Европейския съюз. Специално за малките и средни предприятия бяха отпуснати 82 милиона до 2020 година. Надявам се те да успеят да освоят тези средства. Е, ние ще положим два пъти повече усилия, за да намалим бюрократичните ограничения и бюрократичното бреме за да могат програмите да станат по-ефективни. Ще продължим да сътрудничим с парламентарните комисии. Не, има комисия по регионалното развитие, не, има и комисия за бюджетен контрол. И аз смятам, че е, тези комисии трябва да се опитат да сътрудничат по-добре, отколкото сътрудничат в момента. Колкото до доклада на е, господин Валка Сису. Разбира се, е, че ние искаме да има интелигентна специализация и всички партньори, местните власти, регионалните органи, университетите, е, представителите на малките и средните предприятия, е, всички те трябва да сътрудничат, за да се постигне тази интелигентна специализация. Е, за целта трябва да има обединение. Беше създадена мрежа за е, по-правилното използване на енергията, но също така в областта на храните е, и в инженерната област. Е, Тази мрежа може да доведе до, до промени и не всички региони могат да станат Силикон Вели но все пак можем да допринесем за развитието на регионите, които изостават и то чувствително. Колкото до инициативата на доклада по собствена инициатива на госпожа Искра Михайлова е, върху европейското териториално сътрудничество, искам да поздравя Европейския парламент за позицията, която заема. Аз е, е, смятам, е, че това е един пример, един христоматиен пример, който може да бъде последван от останалите. 25% от населението на Европейския съюз живее в гранични региони. Ето защо ние трябва да насърчаваме трансграничното сътрудничество. Например, е, има много хубави примери за сътрудничество между Германия и Полша, но аз мисля, че Белгия и Франция, например, е, могат е, да направят нещо повече. Още повече, че между Белгия и Франция не би трябвало да има езикова бариера. Трябва да се подобри законодателството, трябва да отпаднат бариери. И днес при условие, че понякога се възстановява граничния контрол, това е още по-важно. Мисля, че политическите мерки могат да допринесат е, за възхода на тези региони. Е, специално за периода 2017-2020 година е, е на лице Интервек 5 ние работим и е, по е, трансгранична промяна е, на бъдещия Интервек 6. Колкото до доклада на госпожа Бресо за стратегията на Европейския съюз за Алпийския регион, Госпожа Бресо подчертава, че стратегията на Европейския съюз за Алпийския регион трябва да бъде една от важните съставки на териториалното сътрудничество. Съвсем наскоро ще разработим доклада за макрорегионалните стратегии и госпожа Бресо настоява за него в своя доклад. И по този доклад ще преценим различните стратегии, в частност стратегията за Алпийския регион. И именно възоснова на тази оценка ще се подобри мнението за бъдещето на Алпийския регион. Е, трябва да има предвид неговото население, както и населението на ултрапериферните региони. На настоящия етап аз не мога да отговоря подробно на многобройните въпроси, които бяха отправени към мен. Времето ми за изказване е ограничено. Ние обсъждахме реално четири различни доклада но все пак смятам, че не би било справедливо страна, която е получила е, милиарди евро, е, имам предвид Гърция. Имам предвид Гърция и депутат от Гърция заяви, че политиката по сближаване съществува само в е, европейските институции и не служи на държавите членки. Аз мисля, че ние можем всички да отидем в Гърция, за да видим какъв е приноса на политиката по сближаване за Гърция. Ние взехме изключителни мерки, защото положението също беше изключително. И искам да ви уверя, е, че нито една друга страна не е получила толкова пари, колкото сме получили ние по политиката за сближаване. Е, е, е, щеше ли да има метро в Атина, ако Европейския съюз не беше гарантирал 90% от финансирането на това метро? Солун също получи помощ от Европейския съюз. Училищата в Гърция бяха ремонтирани с пари от Европейския съюз. Как изглеждаше Гърция преди да стане член на Европейския съюз? Питам ви, Европейския съюз е, изцяло промени положението в Гърция. И това е, стана години наред. Е, в Европейската комисия, както и в Европейския парламент, е, в Комисията по регионална политика на Европейския парламент ние работихме специално за Гърция и в края на краищата не можем да допуснем да ни бъдат отправени такива критики, защото ние сме направили всичко по силите си, за да подобрим живота на гражданите на Гърция. Искам да добавя нещо във връзка с земетресението в Италия това лято Разбира се, че аз изразявам своята солидарност с региона на Италия, който пострада от земетресението. Искам да ви уверя, че е, ще бъде активиран е, фонда за солидарност, за да помогнем на този регион. 1,3 милиарда вече бяха отпуснати на Италия, е, за да може тя да вземе мерки в случай на ново природно бедствие. Имаме предвид земетресението в Аквила през 2009 в 2000, през 2012 година също имаше земетресение. Трябва да видим какво стана с всички тези програми, чиято цел беше Италия да се подготви по-добре в случай на природно бедствие. Ние сме готови да променим оперативната програма, ако това е необходимо. Но като си има предвид поредицата от природни бедствия през последните години, много е, средства вече бяха дадени на Италия на този регион на Апенините е просто земетръсна зона. По време на нашето годишно заседание на периферните региони ще се върнем на този въпрос, както и на въпроса за помощта за Мадейра но решенията трябва да се вземат съвместно с представители на властите от тези региони. Ние много добре знаем, че е, утре периферните райони са трудна тема, но аз много държа на нея. Сигурно ще имаме възможност да работим с европейските депутати, които представляват тези региони. Е, председателя, благодаря госпожо комисар. Вие имате предвид това, което каза колегата Фонтулис. За съжаление, той вече не е в пленарна зала. Жалко, че не можете да отговарите на депутати, които са взели думата, но си тръгват. Госпожа Дамато, две минути. Благодаря. В заключение на дискусията ще подчертая някои въпроси, които са много важни, Вен. Политиката на строги економии души, търсенето и малките и средни предприятия. Те имат нужда от помощ, особено при достъпа до кредит. Трябва да подобрим взаимоотнош... улесним взаимоотношенията между банките и МСП. Все още не можем да говорим за достатъчна помощ. Съюза на капиталовия пазар според нас не е повод за оптимизъм. Трябва да се подобри прозрачността, административния капацитет, повече прозрачност при използването на фондовете. Всички трябва да се осигури участието на предприемачите, малките и средни предприятия, местните органи. Е, по този начин ще може да се отговори на потребностите. Принципът на партньорството е много важен, за да не се възприема политиката на сближаване като нещо наложено отгоре. Политиката на сближаване е, е полезна, но тя трябва да се защитава. Ето тук е, носят голяма отговорност държавите членки, унези в Южна Европа. До сега те не се възползваха най-много от тях. Много от тях изразиха ясна тревога от е, заплахата. Има програми като Хоризонт 2020 е, и мнозина възприема тези програми, които се възприемат като назадничави. Политиката на сближаване е единственият демократичен инструмент. Благодаря. Благодаря за две минути. Господин Вълчизо. Благодаря господин председател, госпожо комисар. Благодарен съм ви за това, че се отнесохте благосклонно към доклада на нашата комисия. Приветстваме публикуването на наръчници с най-добри практики за това как най-добре да се разгръща стратегиите за интелигентна специализация. Приветстваме и усилията на комисията, за да се гарантира по-добро сътрудничество между местните и регионалните власти, както и между транснационалните програми, с цел да се генерират ресурси и да се избегне дублирането. Естествено, кохезията може да помогне за изграждане на пътища, на болници, на училища. Ние винаги сме за подобно сближаване. Понякога обаче забравяме, че най-важната връзка между хората всъщност е познанието. И то може да се насърчава чрез иновации, развитие, научна дейност. Това са все области, е, върху които интелигентната специализация поставя ударението. Връзката на бъдещето е връзката е, на познанието, а не транспортната връзка. Благодаря господин Валкарсе Сисо. Сега госпожа Михайлова. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожа комисар, благодаря за вашите коментари по доклада за териториалното сътрудничество благодаря на всички колеги които изразиха своето становище в продължение на дебатите в комисията Рейджи, в която ние работихме много упорито по този доклад искам да подчертая още веднъж че европейското териториално сътрудничество е доказало своята ефективност и потенциал и отвъд рамките на традиционната регионална политика в области като единния пазар цифровите технологии заетостта мобилността енергетиката научните изследвания защо не и специализацията интелигентната специализация в отделни региони в областта на образованието културата здравеопазването околната среда убедена съм че европейското териториално сътрудничество има потенциал за развитие и в бъдеще. в бъдещата политика на сближаване след 2020 година, то може да бъде в основата на едно специализиране според нуждите на територията, потенциала на конкретната територия и на базата на стратегическото планиране за развитието на територията, била тя трансгранична или територия, в която имаме конкретна специализация. Териториалното сътрудничество може да даде още на общата идея за Европейския съюз. Европейското териториално сътрудничество носи потенциал за бъдещо развитие и аз съм убедена, че такива дебати ще доведат до бъдещо развитие на идеята за териториалното сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Михайлова. И в заключение Госпожа Бресо. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за изказванията и участието. Благодаря на госпожа комисарят за интересните коментари по бъдещото развитие на макрорегионалните стратегии и по-конкретно за нашата стратегия. Предизвикателството на тази стратегия, вече казах, е да се запази единството на толкова разнообразен район. Там е, и има и добре, и високо развити, и други слаби, слабо развити, запазени и замърсени. А, мисля, че е, и има райони, които се смятат е, за изолирани. Да, има планински райони, но има и а, е, равнинни части, където има капацитет за новаторство и развитие. Това може да помогне на планинските райони да разработват нови проекти, а, така че да няма граждани от първа и втора категория, Новите технологии могат много да ни помогнат. Е, телеработа, нови възможности за економиката на споделянето. Има и други. Е, всичко това е, би било много полезно. Дистанционно обучение и така нататък. Новаторски решения могат да ни помогнат да посрещнем предизвикателствата на толкова сложен район като Алпите. Имаше и редица изказвания за линията Торино-Лион. Искам да кажа, че това излиза извън обхвата на доклада. В този доклад ние говорим за необходимостта да се осигури връзки и свързаност, транспортни мрежи в района. Една, но, това е много важно, за да се намали, освен всичко друго, и трафика и движението на камиони и автомобили. Председателят прекъсва дискусията